No Добър ден на всички. Ако няма възражения към проекта за дневен ред, приемаме го без изменения. Публично изслужване върху въздействието на ендокринните нарушители ще е, се проведе на основата на получена петиция – четвъртък, 22 март, от 9.45 всички са поканени. В сряда на 27 март от 14 часа ще има семинар на комисията за стандартите за емисиите въглероден диоксид за новите пътнически и лекотоварни автомобили. Всички са поканени. На 12 април четвъртък след обедното заседание се отменя. Секретарията също има промени. От днес има нов служител. Добър ден! За днес имаме превод на 20 езика, както обикновено. Може да се следи нашето заседание чрез приложението за електронните заседания и по интернет. Първата ни е, точка от дневния ред е проекта на становище относно предложението за директива на Европейския парламент и съвета за изменение, общите правила за видовете комбиниран транспорт. Господин Дантен, докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Днес в Европа сухопътният транспорт е 49% от е, транспорта на товари, а комбинираният е 12%. Е, се пренасят по товари се превозват по шосета. Сега е, би трябвало да изясним дефинициите за многомодалния и комбинирания транспорт. Многомодалният транспорт е, е, е пренос на товари, превоз на товари по няколко последователни е, начина, е, чрез няколко последователни средства. И е, този въпрос се регламентира от съответната директива за комбинирания транспорт на товари защо Енви проявява интерес към този тест? Защото транспорта на, товари се е засилил много от в последните 50 години и продължава да се засилва до 2050 и би трябвало комендирният транспорт има някои преимущества за транспортиране на товари между държавите членки. 81% е, от е, този транспорт е трансграничен. Това дава възможност да се е, отворят, отварят изолирани региони и например региони като, в, като Алпите или коридор номер 6 Европейската комисия предлага да се преразгледа директивата за комбинирания транспорт. 20, над 25 предложения са внесени. Е, е, междумодалния транспорт си остава с голям потенциал за Европа. Инвестициите в е, интер, междумодалната инфраструктура са също много важни все още няма обаче е, юридическа правна яснота по някои разпоредби и недостатъчно економическо подпомагане на сектора в е, държавите членки. Затова трябва да се направят наистина сериозни структури, е, ни промени в този вид транспорт по отношение на класическите начини на транспорт. Какви са предизвикателствата? е ясно. Аз предлагам е, три групи изменения на нашата комисия. Е, съвсем конкретни е, мерки за подпомагане на, този вид транспорт и също така ще се спра накратко по всяка една от точките. Конкретните точки. Целта е да се създаде възможност за е, прехвърляне е, е, на от шосейен транспорт на друг след 300 км отсечка в, от единия вид. Разбира се, това трябва да е съобразено с економическите обстоятелства. Тези мерки трябва да са съвсем конкретни, за да финансирането на големи структурни, структурни проекти ще бъдат насърчавани, особено в планинските райони, там където транспортните условия са по-трудни. Благодарение на новата технология предлагам да насърчаваме е, цифровизацията, систематизацията, за да по-добро, по-добро обучение на работната ръка, е, комбинираният транспорт би могъл да стане и по-привлекателен по този начин. Целта на директивата е да е, намали е, вредното въздействие на шухопътния транспорт върху околната среда. Това е, е цел за 2000, до 2030. Тази е, директива не предвижда предлагам да предвижим е, е, от конкретни мерки, да предложим конкретни мерки за държавите членки, като се наблегне на електротранспорта и е, превозни средства е, на е, биогорива. За, би трябвало да се предвиди дерогация за комбинирания транспорт. Тези изменения не се отнасят до комбинирания транспорт на национално равнище. Малките и средни предприятия са важен а, фактор в а, този е, бранш. А, за тях трябва да се предвиди мини, минимално административно натоварване. Очаквам да видя какви изменения ще бъдат предложени. Ще свикам след това максимално бързо заседание на докладчите в Сянка, за да обсъдим текстовете по-нататък. Благодаря, господин Дантон. Сега давам думата на докладчика, съдокладчика, господин Танасеско. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Както знаете, намаляването на отрицателните последици от транспортната дейност си остава основен елемент от транспортната политика на АЕС. Съобщението на комисията очерта пътя към един чист конкурентно способен и приобщаващ транспорт за всички. Прегледа на директива 9206 ЕО за комбинирания транспорт е част от този втори пакет Европа в движение. Комбинираният транспорт се регламентира от директивата единственият законодателен акт, който стимулира преориентирането от автомобилен към други видове транспорт, включително и за превоза на стоки на дълги разстояния. Съгласни сме, че комбинираният транспорт е част от отговора на въпроса как да се преодолеят отрицателните последици от автомобилния транспорт, но ни трябва всеобхват на система от мерки. Предлага се еднообразно прилагане на мерките в държавите членки в предложението на комисията. То също така предвижда разширяване на подкрепата за операторите, които ползват комбиниран транспорт – благодаря на докладчика, приветствам подхода му за използване на географски критерии за е, по-скоро за това, че не толкова географските е, критерии са важни за изграждането на терминали за претоварване, защото имаме особеностите на всяка отделна страна. Преразглеждането на директива 9206 трябва да се обвърже и с другите законодателни мерки в областта на транспорта, енергетиката, общественото здраве, околната среда и други. Надявам се, че колегите ще подкрепят нашите изменения. Благодаря сега господин Торвалц. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на господин Дантен за това, че разкрива пълния потенциал на комбинирания транспорт в съответствие с договореностите от Париж. въглеродния отпечатък на сектора ще може да се подобри, както и да се продолеят проблемите с задръстванията и с необходимостта от инвестиции. В подготовката си за тази дискусия обаче прочетох някои от докладите на комисията по тази тема и ми се струва, че осъзнах нещо, за което до сега не се бях замислих, а именно системата на комбинирания транспорт – сега мога да разбера по-всеобхватно. Комбинираният транспорт е екосъобразен е, в зависимост от състоянието на е, двете големи транспортни артерии в Европа – Рейн и Дунав, както и връзката между тях. Ако от тези пътни артерии не функционират добре съвместно, то тогава компонентите няма да се объединят в единна система. Тези артерии трябва да бъдат обвързани с действащата железопътна мрежа. Мисля, че именно тук е реалният проблем. При ориентирането към гумени колела трябва да отчита една новост от последните 20-30 години. Аз си припомням детството. Почти е, всяка фирма имаше голям собствен склад. Транспортираше товари до е, склада и фактора време не беше толкова значителен, защото капацитета на складовете беше голям. Но след кризата от 90-те години, особено след кризата през 2007 година, в дейността на фирмите настъпи промяна и те решиха да изнесат складовата дейност навън – така се появиха така наречените логистични системи, които много силно зависят от фактора време. Всеки път, когато ми трябва резервна част за автомобила, отивам в местния гараж, той прави заявка до склад, който е някъде на стотици километри и частта се доставя с самолет или чрез друго транспортно средство – и тъй като времето а, има много голямо значение, в крайна сметка той идва на а, колела. Ако от този принцип на складиране в една логистична а, система не се реши а, проблема, то тогава няма да можем да прилагаме изцяло потенциала на комбинирания транспорт. Поздравявам докладчика за добре свършената работа. Благодаря. Благодаря господин Торвалц. Останалите докладчици в сянка не присъстват, затова искам да попитам дали някой друг от е, комисията иска да вземе думата. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за проекто становището. Веднага трябва да заявя, че огромното мнозинство от предложените изменения са съзвучни с нашите усилия по темата, за това приветстваме предложенията. По трите основни теми, които бяха поставени на вниманието ни от докладчика – бих се спрял на въпроса за каботажа и изключенията. Тук имаме еднакъв подход. Изключения трябва да се допускат само при трансгранични превози. По въпроса да се насърчат операторите да ползват чисти превозни средства, по принцип подкрепяме идеята, но би било доста трудно или най-малкото трябва да видим как точно ще можем тази идея да въплатим именно в това законодателно предложение, защото идеята е да се сведе до минимум автомобилния транспорт и да се преодолее проблема с задръстванията. Тук могат да се потърсят и други идеи в подкрепа на използването на по-чисти превозни средства. И третия основен аспект – 300 километровата отсечка за между два терминала. Съгласни сме, че тук трябва по-голяма гъвкавост – това е по-скоро един общ ориентир, но когато обстоятелствата не позволяват а, такова разстояние, може да се прояви гъвкавост. Бих могъл да добавя някои бързи коментари по конкретните изменения, които според нас са малко по-проблемни. Първо, въпроса за най-близкия подходящ терминал и критериите за определяне на най-близкия подходящ терминал. Предложението по член 1, параграф 3, точка 3, вече имаме определени критерии и би било полезно тези критерии да останат в Основният текст, законодателния акт, а не в акт за изпълнение или делегиран акт. Задължителното приемане от държавите е, членки на най-близкия подходящ терминал се приветства от е, бранша, но на практика може да се окаже много трудно прокарването му в съвета. Още един аспект – държавната помощ. Тук спазването на изискванията за държавната помощ трябва да се гарантира във всички случаи и би било много трудно в предложението да се предвидят изключения от задължението за уведомяване на комисията, защото правилата за държавната помощ се прилагат хоризонтално – И според нас не би било възможно тук да включим е, специфично изключение. И най-сетне в изменение трето се говори за хармонизиране на условията на труд и социалните условия в различните видове транспорт. Разбира се, в момента се водят преговори в областта на автомобилния транспорт, но хармонизирането между различните видове транспорт в момента не е актуална тема. Накрая, разбираме, че комисията трябва да изпълнява своята функция на пазител на договорите, но не приемаме формулировката, че комисията отговаря за правилното изпълнение на директивата. В края на краищата отговорността се носи от държавите членки. Мисля, че тук една езикова редакция би била уместна. Приключвам с е, позицията си. До тук готов съм да отговоря на въпроси. Благодаря. Сега, господин Дантен, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Внимателно изслушах мнението на двамата колеги, които взеха думата и ми се струва, че ни предстои успешно взаимодействие с голямо внимание. И слушах и възраженията от страна на комисията. Трябва да ги обсъдим, но Нашата готовност е да правим предложения, а не непременно да се съобразяваме мотамо с комисията. Председателката, благодаря. С това изчерпваме първата е, тази точка от дневния ред. Очакваме измененията до 11 часа на 11 април. Ще гласуваме в парламентарната комисия на заседанието на 16 и 17 май. Uh, Следващата точка от дневния ред е, е размяна на е, становища с комисията по е, предложението за градските отпадъчни води и тяхното причистване. Господин Матяш Валгай е, е тук с нас. Вие първо ще вземете думата за 10 минути и след това ще чуем и членовете на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас и на депутатите за интереса е, проявен към е, тази е, тема. Кратка презентация имам, която ще иллюстрира оценката на спазването на разпоредбите в това отношение, е, изпълнението, управлението и в крайна сметка заключения, които теглим. Може би е добре в самото начало да поясня няколко понятия, е, с които боравим. Директивата използва е, понятието е еквивалент е, население, е, което означава, което е отпадните води, които се генерират в дадено населено място, задължение за пречистване на съответния товар, понятието вторично пречистване, което означава едно по-стриктно пречистване е, с по-висока степен на е, отстраняване на хранителни е, унечиствания. И е, в тази директива, тъй като имаме различни правни срокове според договорите за присъединяване на долните страни, тези има разминавания покрай е, е, в тези срокове. Комисията публикува деветия е, доклад за изпълнение, който се явява 16 години след първия такъв. Само да ви дам представа за това какъв е обхвата на, обхвата на това начинание. 300 хиляди 000 по селища, населени места. Обхваща и директивата се прилага от 16 1600 е, е, е, милиона такива населени обекта. Двата, двете най-важни понятия, които се въвеждат на този етап, са два различни начина за изпълнение на директивата в горния край, в горната таблица, виждате е, степента на спазване според е, правната методология, която използваме, която е проверена и в е, съда. Тя се базира на пълно изпълнение на цялостната директива. Значи, ако има неизпълнение в някои аспекти, е, значи 0 е изпълнение, 100 е, е максималното изпълнение. Тук е, виждате страните, които отдавна прилагат тези директива, стигат близо 100% изпълнение и е, висока степен изпълнение, но не пълно изпълнение на задълженията, е, се забелязва при вторично и третично е, пречистване. Виждате кои страни е, са е, приложили тези правила, все още много е, трябва да се работи, особено при по стриктното пречистване. В долната таблица виждате нещо, което се опитахме да направим, за да иллюстрираме какво е направено. Не само спазване на правите текстове, но и процента на вода, води, които са събрани и третирани. Цифрите се отдалечават, часата са далеч от целевите, от целта. Е, Картината е малко по-добра е, в е, повечето райони, но все още е така смущаващо ниска е степента на изпълнение в 13 от страните членки на Европейския съюз. Друг, извинявам се, че не сме раздали тези графики, ще го направим в последствие. Друг поглед върху това, което казах току-що е по географски принцип – Виждате географското разпределение в е, картината в ляло, виждате в синьо са страните, където директивата се прилага добре, почти 100% като събиране. В дясно е, виждате е, картината е по-тревожна, тъй като се осложнява от третичното пречистване, което е доста по-сложно като технология. Тук виждате тенденциите възоснова на набраните данни. Положението се подобрява. Виждате от най-долната синя графика в 13-те на Европейски съюз, където статичната картина не е толкова добра. Те динамично, обаче динамичен план са свършили добра работа, като са осигурили необходимата инфраструктура за събиране на водите. Виждате колко е, сложна е задачата е, и колко сложни са били е, проблемите, които трябва да преодолеят страните, за да приложат тези текстове. Показани са и виждате е, тенденции, които е, са спаднали в е, на предишните доклади, но сега в крайна сметка държавите членки са успяли да ни предоставят необходимата данна информация, за да имаме по-пълна картина. И това е резултат от тези данни. Може би най-интересната страна на, на нещата и защо правим това е въздействието върху околната среда, разбира се, и човешкото здраве. Тук ние се опитваме да покажем два подхода. Е, в горната част кажете подобрение, виждате подобрение в качеството на е, водата в е, Европейския съюз, водата за това ни дава възможност да видим е, отделните параметри, но е, градските отпадни води всъщност е, допринасят значително степен до качеството на тези води. Вдолу виждате намаление значително на биологичен кислород и съдържанието му, биологичната потребност от кислород всъщност и е, в последните няколко, две десетилетия този показател се е подобрил в значителна степен. Е, това е допринася до подобреното състояние на водите, на реките е, в страните членки. Важното е не само положителното въздействие върху околната среда, но и въздействието върху цялостната кръгова економика, е, повторно използване на все още е, полезни материали. Ние извличаме влезните последствия от е, хранителните примеси и биологичните замърсители и в крайна сметка тези системи в Европа допринасят за повторното налаване на хранителни вещества. Знаете, че е, за много от нас фосфор е крайен е, материал, така че улавянето на е, фосфор е важно в местните водни басейни в Европейския съюз. Повторно използване на пречистени отпадни води е друг важен момент, но това е тема на допълнително отделно законодателна предложение от страна на Европейската комисия. Друг важен аспект е, от доклада е, че ние разглеждаме инвестиционните нужди. Сните членки ни е, съобщават какви е, инвестиционни нужди имат. От една страна за инфраструктура, от друга за поддръжка на съществуващата инфраструктура. Тук се забелязват интересни тенденции. Първо, над 25 милиарда е, инвестиции годишно ще се предвиждат за следващите е, години от държавите членки и една доста логична тенденция инвестиции в е, нова инфраструктура, което ще преобладава в 13-те от Европейския съюз, в 15-те ще се насочат повече инвестиции за е, модернизиране на инфраструктурата. Важен принос на е, Европейския съюз е, в, при финансиране на всички тези инвестиции е, в момента държавите членки е, предвиждат 26% съфинансиране. Трябва много да внимаваме около тази цифра при следващите обсъж... Е, дискусии по бюджета. Това е за следващия период 14 и 20 хиляди. Се предвиждат 10 милиарда евро за инвестиции в, за пречиствателни инсталации на градски отпадни води. Е, отчитаме важните предизвикателства на държавите членки и работим в тяхно взаимодействие, тясно взаимодействие с тях, да им помогнем да преодолеят е, тези проблеми и да се справят с е, задачите. На практика какво правим? Обръщаме особено внимание на страните, с които имат по-сериозни проблеми поради нивото на изпълнение. Работим с колеги в цялата комисия, особено тези, които отговарят за кохезионната политика. Работим и с други институти, с ОИСР, с Световната банка. На място работим с хората, оценяваме потребностите, за да видим какво въздействие е нужно да постигнем. В заключение, тези от нас, които работят по въпроса от известно време, тенденциите са положителни общо взето, имат добри новини, но отново, ако вероятно се чуете защо имаме такива пропуски в изпълнението, комисията сега обръща особено внимание, сега и в следващите няколко години, на работата си с държавите членки, така че да могат те да се възползват от, да, да, от резултатите от своите инвестиции и е, това да доведе до допълнителни положително въздействие върху качеството на водите е, и съответно влиянието върху околната среда и здравето. И накрая много важно е, е че връзката на тази задача с задача номер 6 от целите за устойчиво развитие. Е, това е, тази директива ще бъде обект на е, преоцен, преоценка е, след пространни консултации с общественото мнение и мненията, които ще заврем в резултат на това, които ще доведат, доведат до по-добро изпълнение. Ще спра до тук и ще изслушам вашите коментари. Благодаря сега, колеги, ако имате възможност да вземете думата за въпроси, ако желаете. Госпожа Ятамаки има думата първо. Благодаря. След не. Имам един въпрос. Доклада на комисията не споменава, не споменава конкретно е, изхвърлянето на фармацевтични е, отпадъци в е, градските отпадни води, което води до замърсяване на околната среда. Това се обсъжда и в контекста на стратегията за борба с микроби... микробната, антимикробната резистентност. Искам да знам как гледа на това комисията и какво прави по въпроса.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 Благодаря, госпожо председател. Изказвам благодарност на докладчика за направеното изложение. Мисля, че виждаме едно добро виждане в връзка с прилагането на рамковата директива. Искам да привлека въпроса за разбирането на тези въпроси. Е, говори се за промени и управление на термометрите. Защо? Защото като техниката на анализ съответно е променена и имаме и възможност за по-прецизни измервания, но това се отразява и на цените. Така че от друга страна не мога да се отърва от впечатлението, че въпреки положеното усилие и вложените средства не отбелязваме този, е, тези е, не постигаме желания резултат. И хубаво е, бих казал, да съпоставяме периодично трите, така да ги нарека, барометъра, да се помисли за инвестициите, но да се даде достатъчно време, за да видим резултатите. И когато не говорим е, само за приказки, но и за конкретни мерки, а понякога са необходими дълги периоди, 10 години понякога, да се постигне съответен резултат чрез съответно усъвършенстване на системата. Темата за водата е изключително деликатна в общественото съзнание и трябва да обърнем особено внимание. Много има какво да се желае, съгласен съм с преждеговоривши, особено що се отнася до остатъците от фармацевтични продукти, особено хормонални продукти, които продължават да съществуват. Проблемите са изключително сложни. Ще ни трябва много време, много пари, много сериозна научна работа, за да постигнем технология, която ще ни даде възможност ефективно да разрешим проблема. Председателката, благодаря. Господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Чухме комисията е, и положително гледаме на постигнатите резултати, е, добре е, че имаме по-добро спазване е, на изискванията за пречистване на отпадъчните води, но в Италия имаме значително закъснение по отношение на вторичното пречистване на отпадъчните води Три а, са процедурите а, за установени нарушения, които в момента се водят а, срещу Италия, тъй като а, не са готови агломерациите а, да отговарят за изискванията или пък изобщо няма вторично пречистване на водите. За това плаща италианския данакоплатец. като от друга страна събраните чрез пречистването вещества не се използват а, за подхранване на а, почвите, а, а се изхвърлят без да има вторична употреба което означава, че по никакъв начин не се реализират економии, от които гражданите имат нужда, когато се оползотворяват отпадъците. Когато е, се провежда вторично е, пречистване, веществата е, в резултат на е, този процес могат да се използват е, за обогатяване на почвите. Виждате ли тук по-голяма роля на местните и регионалните власти? Благодаря сега госпожа Шалперик. Благодаря, госпожо председател. Всъщност аз имам въпрос като преждеговорившите. Неодавна участвах в една конференция на фирми за водоснабдяването и темата бе поставен бе проблема за остатъка от антибиотици и други медицински препарати. Не чуваме достатъчно по този въпрос. Добре е да получим повече информация. Трябва да сме информирани, за да направим предложения. Но последното казано всъщност също е много интересно. Изкуствени торове и така нататък. Аз тогава внесох, последния път внесох такова предложение и беше отхвърлено. Но е, е, виждам, че това е решението на проблема, макар че тогава колегите го отхвърлиха. Дали комисията би припомнила тази връзка? Е, говорим в различни конфигурации за водата, но в парламента се опитваме да намерим всички решения. Чистата почва, земя, въздух са много важни, но някак си ми се струва, че на моменти се разминаваме. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря, госпожо председател. Е, изпитвам същите притеснения, както колегата Мишел Дантен. Въпросът ми към комисията е – съществуват определени задължения, които трябва да се изпълняват по отношение на отпадните е, е, води. Но е, констатацията по отношение на една, водата в една река съвсем не означава, че не се съдържат токсични елементи. Моя въпрос към комисията е следния, защото в момента не се взема имат предвид токсикологичните изследвания трябва много добре да бъдем в състояние да кажем да, тази река е с възстановено биообразие е, на базата на първи констатации, но след това при анализа се оказва, че чисто токсикологично има сериозни проблеми и тук възникват и въпроса за хормоните и е, други такива опасни вещества. Е, така че мисля, че в набора от средства за извършване на, на изследвания за качествата на водата, задължително трябва да се включат и тези токсикологични изследвания, защото това е моментът, който поражда проблеми и може да има много сериозни последствия за всички видове, включително за човешкия вид. Благодаря. Господин Спока, благодаря. Кратък въпрос. Какви мерки предвижда комисията, смята да предложи комисията, за да се справим с от отпадните води от преработва, преработвателни предприятия, защото в е, пречиствателните стан, станции много често имат затруднения с шлама, който остава. Какво предлагате там? Благодаря. И аз, ако позволите, ще поставя въпрос. Какво правят трябва да направят изоставащите държави членки, за да наваксат с най-важните параметри е, по отношение, за да изпълнят изискванията на директивата дали комисията вече е констатирала какво точно трябва да се направи на първо място. Не виждам други желаящи да вземат думата, така че господин Маргай, отново ще чуем вас. Благодаря. Благодаря, за тези важни и ценни въпроси. Ще си позволя да ги групирам и после вие ще решите, госпожо председател, как да действаме относно значимостта на въпроса с оглед на общественото мнение под дългите срокове на докладване и необходимата от вътрешна логика. Съм напълно съгласен с вас. Ние наистина се се затрудняваме а, е, с о, информацията, която наследихме, така да се каже, от а, е, един 20 годишен инструмент. Опитваме се да включим цялата тема в глобалната рамка на докладване за водите. В момента колегите работят по въпроса и ще включат и тези въпроси, включително това, което поставихте като за токсикологията, защото директивата е, е доста стара, доста простичка и ефективна и изпълни успешно своята роля, но през последните десетилетия забелязваме, че е необходим по-холистичен подход в светлината на третирането на отпадъците и тук трябва да има ясни правила относно нивото на замърсяване. И държавите членки трябва да гледат в цялост на картината от една страна конкретно на тези резултати, но от друга страна общо, общото състояние на водните басейни. Тоест, очевидно, говорим за мерки извън тези, бих казал отново, по относително простичък правен акт. Имайки предвид това, искам да кажа, че ние правим оценката точно с тази цел. Дали е директ... Да установим дали директивата може да изпълнява своите функции и да даде съответното отражение. Тук ще спра на въпроса за фармацевтичните и токсикологичните следи и отпадъци. Тук е въпросът, можем ли да направим нещо повече в сферата на пречистването на водата. Но нека да кажем е, честно, е, виждаме как реагират някои държави членки, така че какъвто и да е отговорът на ми на този въпрос, той ще включа сериоз, включва сериозни инвестиции. Опираме до въпроса, кой ще плаща, дали хората, които купуват меди... Е, медицинските препарати и лекарства или тези, които рециклират водата. В момента комисията работи по една стратегия фармацевтична в областта на фармацевтичните препарати. Е, е, след като започнахме преразглеждане на водното законодателство през 13-та година. Така че искрено се надявам, че е, в резултат на вътрешните дискусии ще стигнем и до приемане на този документ. И въобще важен е въпросът, какво става с нивата на фармацевтични отпадъци в сладководните водоеми. Какво следва да направим? Дали да се използват по-безопасни е, вещества? И разбира се, отново опираме до въпроса кой плаща. Дали потребителите на продукта ще плащат за почистването? И както казахте, това е много важно предвид и демографското развитие на обществото защото нивото на потребление на медицински препарати ще нараства. Това е едната група въпроси. Искам също така да се спра с благодарност за признанието за конкретно подобрение, но бяха споменати и а, редица въпроси за това какво става а, а, с а, шлама от пречиствателните станции в различните територии. А, много е неприятно това, че той свършва понякога на м, полето и е, съответната директива предвижда критерии за качество, но това, което ще направим в комисията при оценката е да помислим как е, е, да постигнем такова качество на отайката и шлама, че тя да е използваема. Защото ако говорим за микропласти, пла, пластмаси, а, е, в отайката се съдържат някои материали. Отделен е въпросът за качеството на храната и безопасността на храните. Темата е много сложна и очевидно ще трябва да се занимаем с това. Конкретно за нарушенията и някои държави и членки, да, за жалост е, имаме доста голям списък с нарушения. Опитваме се в рамките на възможното да поддържаме контакти с страните, понякога обаче се стига до съд. За нас е неприемливо да Говорим с правителства, които не могат да си позволят да изпълнят усилията но мисля, че е, можем, съчетавайки дейностите, да постигнем по-добър резултат. На въпроса ви, госпожо председател, за това какво може да се направи. Както виждате, много е важно управлението, защото на редица места въпроса за инвестициите възникват, когато имаме по-малки звена, организации, които трябва да търсят решения. Това зависи от конституционното устройство на страната. Централното правителство е органът, който трябва да подпомогне тези местни организации, органи и така нататък. Ние, е, когато се натъкнем на правни нарушения, настояваме във възможно най-кратък е, срок да се изготви мастер план. Правителството да каже какво е необходимо, къде е необходимо, кой носи отговорност е, и откъде ще дойдат средствата от европейски фондове, от такси, от а, други средства и с, така се опитваме да постигнем стратегически подход, който да ни доведе до по-добри резултати. Искрено се надявам, че успях с това да отговоря на по-големия брой въпроси и за съответствието между работата на различни парламентарни комисии и комисията хората. Въпросът е много сложен, затова полагаме усилия, но факт е, че аз, например, не съм в течение на дебата за а, торовете, така че може би изпускам нещо. Това, което ние се опитваме да правим, е да поддържаме тясна връзка във връзка с различните правни актове. Много скоро на сцената на нашите съзаконодателни дейности ще излезе и директивата за питейната вода. А, така че един по-глобален подход ще позволи на централното правителство, местните, органите на местно самоуправление и операторите да проследят пробойните, така да се каже, и, и слабостите. И ще видим вече какво може да се направи с централните органи, включително по, по линия на подпомагане на земеделието, е, промишление, мисии да бъдат ограничени дори ако дейността към този момент отговаря на изискванията, отново в светлината на потенциалните източници на замърсяване. Надявам се, че с това отговорих на всички въпроси. Готов съм да допълня. А, председателката е, имаше е, още един въпрос от госпожа Шриперк. Благодаря на комисията. Благодаря на комисията за дадените разяснения. Е, искам само да кажа, че утайката наистина е хубаво да се вземе предвид, но какво става с оборския тор? Е, това е също въпрос, за който нямаме до сега убедителен отговор. Съответно ще внеса и своите предложения. Председателката, обръщам се към комисията. Ще отговорите ли отговор на комисията? Ако не възразявате, ще отдам писмен отговор, за да бъда по-изчерпателен. Председателката, с това приключваме размяната на мнение с комисията относно пречистването на градските отпадъци отпадни води. Благодаря на всички. Преминаваме към следващата точка. Отново обмен на мнения с комисията, действията на Европейския съюз за подобряване на спазването на законодателството и управлението. Започваме с господин Робърт Конрад, който е, е ръководител на звено в е, Генерална дирекция околна е, среда. Той ще представи темата и след това е, ще дам думата на желаящи колеги да се изкажат. Господин Конрад, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря ви много за предоставената възможност е, да ви запозная с плана за действие за спазване на законодателството и управление в областта на околната среда, е, прият на 18 януари. Това е моята презентация. През януари беше прият пакет, който се състои от съобщение на комисията, работен документ на администрацията на комисията, е, решение за е, сформиране на експертна група. Основният довод за е, предлагането на този пакет е че на основата на многогодишния опит става ясно, че нямаме единни стандарти за оценка на изпълнението, а това затруднява хората, които работят по места, затруднява и изследователите за оценка на спазването, което се състои от е, три елемента. От една страна трябва да се насърчава спазването на законодателството чрез информиране, стимули, разпространяване на добри практики. На второ място идват проверките и инспекциите и най-сетне, но не по значение, прилагането на законодателството с всичките му разпоредби. Имаме различни видове поведение и реакции на задължените лица. Има отличници в а, едната част на спектъра до а, хора, които прибягват до откровенно престъпни действия, като по, между тях има цялото разнообразие на объркани, а, безгрижни, опортунисти и така нататък. Всичко това трябва да се отрази, когато се а, про, извършват а, проверките, а, когато се предоставят стимули на спазващите законодателствата, ангажирането на другите, които спазват, но не такава одушевено и се стигне до санкциите, за да може да се стигне до желаната реакция. В обзора на спазването на екологичното законодателство ясно се посочва, че е, механизмите за осигуряване на това спазване са слаби и това е основна причина за лошото изпълнение в различните държави и членки. Изпълнението не се обсъжда и оценява а, е, чрез един интегриран подход, който разчита на синергията. За това се налага да се създаде платформа на високо равнище за обмен на е, експертни становища и определяне на целите. Също така се подчертава, че са необходими взаимодействия между различните експерти. Когато е, говорим за експертите и за спазването на законодателството, както и за инспекторите, които работят по а, места. Примерно, зелените инспектори, инспекторите на промишлени а, обекти или причествателни станции. Всички те са заинтересовани лица, но не по-малко важни участници са полицейските служители, прокурорите, съдиите. Всички те са част от веригата на процеса на спазване на законодателството и е необходимо да се изгради една мрежа между всички тях, за да могат те да работят и да взаимодействат помежду си и с институциите на Европейския съюз на основата на тази платформа. По такъв начин те ще могат да сътрудничат, да обменят мнения и да взаимодействат систематизирано. Също така, бележи възходяща тенденция един процес, на който трябва да се обърне по-голямо внимание, защото в момента е върви отдолу нагоре. Това е именно обучението и споделянето на знания. Трябват и общи насоки от Европейския съюз, както и да се преодолеят редица практически предизвикателства по места пред инспектори, експерти, еколози, полицейски служители, прокурори и съдии. И накрая, но не по значение, с много бързи темпове се развиват а, технологиите. Ставаме свидетели на все по-голямото значение на новите технологии за споделянето на данни и разпространението на информация сред заинтересованите страни и широката общественост чрез различни приложения в мрежата. Това, което виждате тук е резултат от констатациите ни за различните действия, предвидени в плана за действие. По същество тези действия са в отговор на установените предизвикателства. Започвам десния ъгъл – използването на сателити спътниковите технологии дават много по-широки възможности за наблюдения по места и успешно изпълнение на програмата. По такъв начин програмата ще се реализира по-добре и по-всеобхватно. Ще се спазва по-добре законодателството. По-нататък Искаме да предоставяме на държавите членки по-добра обратна връзка. Те да имат представа как се справят по основните показатели за спазване на законодателството. Планираме да излезем с насоки за спазването на законодателството в селските райони. По същество това е един документ с насоки за добрата практика по отношение на спазването на законодателството за опазване на почвите и водите. Искаме да допринесем за борбата срещу престъпленията, които се извършват по отношение на отпадъците и дивата природа. Разбира се, разпространението на знания има изключително голямо значение. Искаме да улесним разпространението на добри практики и различни материали, включително и по възможностите за финансиране на действия, които ще осигурят спазване на екологичното законодателство. Това може да се постигне чрез единния портал на европейско равнище. По-нататък Следва да се насърчи професионалното обучение. Голяма част от заинтересованите страни подчертаха необходимостта от определянето на потребностите от обучение и професионалните умения, които трябва да се усъвършенстват, за да имаме високи постижения и да се обучаваме организира обучение на национално и европейско равнище. Разбира се, ние искаме да помогнем а, на инспекторите и на правоохранителните органи да взаимодействат помежду си, въпрос на който се спрах в още в самото начало. Тук се включва и използването на натрупания експертен опит чрез партньорски проверки, съвместни действия – и използване на инструментариума на ТАЕКС главно за партньорски оценки. Имаме техническите насоки за проверките и инспекциите на депа за отпадъци. Особено важен елемент е осигуряването на възможности гражданите, неправителствените организации да изпращат своите отзиви, сигнали и предложения за проблеми, които съществуват по места. По такъв начин по-активно ще се ангажират и гражданите на местно а, равнище. Така по-добре може да се споделя и добра практика за ефективните механизми, които гарантират спазване на законодателството. Това са девете действия, които ще се реализират за периода 2018-2019 година. Миналата седмица ние Обявихме създаването на новата експертна група на комисията на високо равнище. Тя се нарича Форум за спазване на законодателството и управлението в областта на околната среда. Така по-добре ще се съгласуват действията по спазването на законодателството и управлението. Имаме представители на държавите членки, висши представители на министерства, други ресорни институции и мрежи. Очакваме на учредителното събрание, на което ще се приеме и работната програма, да се очертаят насоките за работа, които ще се конкретизират на второто заседание през декември тази година. Тук виждате органиграмата на този форум или експертна група на високо е, равнище. Имаме работните е, групи, които ще дават своя принос за реализиране на дейностите. Ще се организират и семинари. Разбира се, целенасочено е това взаимодействие по всички въпроси. И за да бъдат обхванати цялостно, ще имаме наблюдатели, ще имаме и браншови групи. както и експертни групи по опазване, например, на почвите, водите и съществуващите форуми. Това е информацията, която исках да представя на вашето внимание. Благодаря ви. Добре, благодаря много. Сега, колеги, кой иска да вземе думата? Да зададе въпрос. Заповядайте, госпожо Шарапек. Благодаря, госпожо председател. Още една много добра презентация, но аз се връщам на предишния си въпрос. Много се работи, но ако не гарантираме пречистването на отпадните води, болниците ще заустват отпадъчни води в водоемите, защото друг подход би бил много скъп. Проблемът наистина има големи мащаби. Как можем да се справим? При а, земеделските стопани строго се прилагат правилата, защо не е така с другите браншове? Благодаря. Някой друг? Госпожа Гростет. Няма да говоря за въздуха и водите. В край на е, януари комисията свика форум за на тема последните възможности. Това беше е, днен шанс да се зададе един, една добра програма, добър план – по отношение изхвърлянето на CO2 и азот в атмосферата. Сега, дали, въпросът ми е дали е, са ефикасни е, средствата, които са предвидени за това, дали е, е постигнато нещо, защото постигането на действителни действия по дадена програма не е винаги простичко. Е, какво е направено? Бих могъл да сложа една плоча от преди 20 години. С голяма радост слушам предложенията на комисията за подобрение или какво не са сторили държавите членки а, до сега. От 1994 година съм а, писала тази директива. По това време сегашният ни федерален канцлер госпожа Меркел беше министър на екологията по време на германското председателство. Но ако аз си напиша така лошо домашните като ученик, както Германия, защо търпите всичко това? Е, има една е, определени федерални провинции, които в Германия, които стопират. И е, се чудя, че Еврокомисията, Европейската комисия търпи това. Нидерландия също. И всъщност целта ми е при бъдещето законодателство. Следете за изпълнението. Може някой друг стандарт не е да не е най-съвършен, както изискват наши колеги тук, но да има държави, които години наред не прилагат директивата и между тях част от моята собствена родина. Питам се аз, тази комисия, комисия ли е? Вие сте пазителите на законите. Ваша работа е да следите да се прилага. И можете да, да, да станете нелицеприятни на тогос или от така че трябва сериозно да помислим и на юг в Германия има хора, които протакат с години. Моето притеснение е, че ако тръгнем с обемисто ново законодателство, ще стане както с фармацевтичните продукти. Изключително е трудно. И голямата ми молба тук е е, и най-съкровенто ми желание през последни, от последните години следете, изисквайте приложение на тези директиви. Благодаря. Yes, thank you very much. Someone... Председателката, благодаря. Някой друг? Тогава, ако позволите, аз да добавя един въпрос. Е, обсъждате ли отделни е, случаи с е, държавите членки, изпълнението на правителства по браншове, по, по отрасли? Защото в предишен обмен на мнение показва, че понякога изпълнението на даден проблем при изпълнението се дължи на недостатъчно управление. Така че това стои ли на вашето внимание? Сега комисията има думата. Thank you very much. Uh, I'm afraid... Благодаря. Боя се, че няма да мога да отговоря на конкретни въпроси за въздуха или водата, но ще се опитам да отговоря на въпроса за процеса на управление по нашия план за действие. Едно от нещата, което е една от, една от разработките, всъщност е рамка за оценка. Знаете, че имахме първия преглед за изпълнение, преглед на изпълнението на екологичното законодателство с, по съответните показатели за управление. Сега ще разширим и доразвием тези показатели и ако щете, ще разширим и пета глава а, от прегледа, за да имаме по-пълен така обхват, по-пълен поглед върху положението, а, какво държавите членки представят до а, други държави членки и други заинтересовани страни на, на заседание на, и на форуми подобни на него. Такива е, презентации са добре дошли и мисля, че е, съвместните усилия ще е необходимо и в следващия е, тур преглед прегледи, за да видим, да имаме по-ясна картина за това как протича управлението на тези процеси в отделните държави членки. Вече нещата се подобряват в времето, но ни трябва много повече и по-цялостно познание, е, тъй като е, всяка държава членка трябва конкретни данни да предоставя е, по тези въпроси до 2019. Okay, thank you very much. I understand our question is on... Uh... Благодаря. Да, Въпросите бяха... Имаше конкретен въпрос за въздуха и водата, но може би вие ще прехвърлите въпроса към колегите и е, след това ще изпратите писмен отговор. Моите колеги ще получат е, отговор в писмен вид от, е, на въпросите си от комисията. С това приключваме по тази тема и минаваме на следващата по дневния ни ред. Uh, Отново обмен на мнение по средосрочния е, преглед и бъдещето на здравната програма. Тук е, господин Джон Райан, директор в Генерална дирекция е, Санте, има думата за кратко представене. Благодаря, Ще ви предоставя известна информация за оценката и след това ще поговоря за бъдещите планове на комисията. Комисията представи е, доклада си за оценка на парламента и на съвета на 11 октомври миналата година. Е, доклада почива върху заключения и препоръки от е, едно външно проучване, проведено от май 16 до май 17. Заключенията от е, тези студии се използват, за да се подобри изпълнението на здравната програма в периода 18-20. Могат да се използват, за да е подобряване програмния период и след 2020. Третата здравна програма е един финансов инструмент за координиране на политиките на европейско равнище. Целта е да допълни подпомагането и да добави стойност, да добави към политиките на Европейските сили подобряване е, състоянието на здравето и е, изравняване на, на различията в стандарти на здравеопазване в Европейския съюз. Целта е да се запазят европейците от сериозни трансгранични е, заплахи за здравето им и да се мине към устойчиви здравни системи, да се улесни достъпа до по-добро и по-безопасно здравеопазване. Средосрочният доклад за оценка обхваща първите три години от програмата. Обаче е, констатациите са твърде преждевремени, за да се даде ясна представа, тъй като повече от е, действията продължават е, повече от 3 години. Окончателните резултати на дейности от 2015 няма да са на лице преди края на тази година така че оценката сочи, че основни постижения са постигнати, като създаване на 20 европейски 24 европейски референтни мрежи за редки заболявания. Второ, подмага на държавите членки да подобрят изграждането на капацитет за отговор на епидемии. Имаме е, примерите с Ебола и Цика и трети е, да се работи, да принасяме към европейската миграционна политика, като се помага на държавите членки да отговорят на здравните нужди на мигранти и бежанци и накрая да се обучават е, е, медици и медицински персонал. Е, включване и обмена на добри практики в е, е, намаляване вредата от алкохола, скриниране за рак, превенция на други заболявания, дейности по Европейската здравна, електронна здравна мрежа е, това се прави с подкрепа на ОИСР и Европейската обсерватория по здравните системи и политики. Целта е да се създадат е, серия доклади на европейско равнище, пък и за 28-те, които е, всъщност бяха публикувани през ноември 16 и 17. Това ще, се, ще бъдат годишни публикации, ежегодни публикации. След тази оценка не, ние предприехме мерки за упростяване, да дадем възможност на хората да внасят предложения и да получават и да управляват грантове по електронен път, като упростихме и оценките и финансовите правила, правилата за финансиране. Е, сега имаме по-стратегически поглед върху средносрочната перспектива, защото тя се доказа като ефективно е, и гъвкаво средство, което е в състояние да покрива и непредвидени, непредвидени обстоятелства, както е кризата с Ебола или е, кризата с беженците. За остатък от периода програмата ще остане фокусирана върху е, това да се добави европейска стойност и е, ще гарантира подобряване на значими резултати чрез сътрудничество с други европейски финансови инструменти. Този доклад за оценка почива върху е, анкети, проведени в е, всички държави членки и националните точки за контакт по програмите, е, плюс публични консултации, е, които, е, от които получихме е, 130 е, е, отговора. Целта е да се подобри здравеопазването с 97% като, като 97% от отговорните на анкетите смятат, че сътрудничество в рамките на Европейския съюз трябва да се поддържа. Няколко думи за бъдещото програмиране и перспективите за здравеопазването след, края, след изтичането на сегашната програма. Сега обсъждаме как по най-добър начин да формираме новите програми и какви финансови инструменти да предвидим, за да бъдат те гъвкави, е, последователни и да е, задълбочат синергиите, като максимално упростят процедурите. Бъдещи инвестиции в здравеопазване трябва да са максимално фокусирани предвид ограни... бюджетните ограничения. Трябва да се предвидят усилия за силване на действията за максимална стой... добавена стойност на европейско равнище, да се разчупят е, е, бариерите и ограниченията и е, защото това е начин да изпълним приоритетите и целите си, като е, оправомощим е, и да дадем достатъчно правомощия на областим държавите членки да изпълняват конкретните програми. Е, ще се наблегне на конкретните резултати от е, сътрудничество с други финансови инструменти. Ще работим за връзката на тези програми е, с, с други такива в цялостната програма на това отношение на Европейския съюз. Благодаря. Сега имате думата за изказване. Госпожа Грустет от името на доклад, като предишния докладчик по сегашната здравна програма. Първо, вие ще имате възможност да дадете е, мнение. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че тази трета програма за здравеопазването, финансирана с 100 милиона евро, наистина има за цел да се преодолеят да, разминаванията в здравната политика на 27-те държави членки. Това е наистина важна програма за целите на здравеопазването при всички затруднения но а, все пак не бива да подхождаме двустранно, защото от една страна мисля за създаването на европейски референтни мрежи. А, ние би трябвало вече да сме решили този въпрос, но далече не е така. Мисли за предложението на комисията по отношение оценката на медицинските технологии, където се предвижда бъдещите дейности на комисията в тази област да бъдат финансирани от програмата за здравната програма. Ако искаме да постигнем наистина добър резултат, изключително важно е да предвидим необходимите ресурси. Разбирам също така, че комисията може да предложи, да направи съответни предложения за а, МФР и че се явява една подкатегория от по-глобална програма за единния пазар, като се говори за, е, с подзаглавие за безопасност на храните, обществено здраве и безопасност на растителните и животински продукти, което означава, че това ще бъдат средства от програмата за растеж. Категорично съм против обаче е, подобна програма, която ще е изтласка на заден план програмата за здраве опазване и тя изцяло ще изчезне от полезрението на нашите съгразни. Това е програма, която засяга ежедневието на европейските граждани е, и европейски единния пазар е, трябва да отчете това. Е, така че не можем да нареждаме здравето между здравето на животните, безопасност на храните, растениевътство и така нататък не, че подценявам екологията, но настоявам за отделна програма по здраве опазване, което да има своето подобаващо място в многодишната финансова рамка. Както разбирам, комисията не е категорично против и се надявам, че ще подкрепи наистина това предложение. Така че е, приканвам всички колеги, които споделят тези мисли, да отделят от утре внимание на този въпрос, която е, тема, която е в интерес на всички наши европейски съграждани. Е, нека не забравяме, че трябва да застане пред тях в предстояща предизборна кампания. Обръщам се към всички колеги. Председателката, благодаря госпожо Гростет. Сега са председателя госпожа Кабисон Рис. Благодаря. Е, както каза госпожа Гростет, и аз много се притеснявам какво ще става от тук на сетне защото тук що казаното от колежката не трябва да се претупва и подминава. Има конкретни опасности. Програмата може да изчезне сред по-важни аспекти на единния пазар. И се опасяваме, че тази програма, така да се каже, ще бъде покрита с други задачи. Мисля, че е изключително важно въпроса за здравеопазването да получи подобаващо място в бъдещите програми на комисията. Здравеопазването е изключително важен въпрос от важна, важна национална компетентност и така или иначе трябва да продължим да работим на европейско ниво. Затова е важно да насърчаваме здравеопазването. Проблемът съществува и за това заедно трябва да работим за европейското здравеопазването. Какво ще станем, ще постигнем, ще се види. Що се отнася до развитието на медицинската техника, тя не намира тук място, което малко ме изненадва, но под останалите въпроси трябва да намерим конкретни решения. За това се притеснявам особено и за финансовата рамка. Е, стана дума за европейските референтни мрежи, за това, че едно или друго не може да започне ще повторя, много се притеснявам, защото говорим за програми важни за всички европейски граждани, както от економическа гледна точка, така и от гледна точка на здравеопазването. Миналата седмица на пленарно заседание възприехме рамковия подход но там за жалост не става дума за програмата за здравеопазване. Е, за това смятам, че трябва ясно да заявим е, за какво става дума. Господин Петърле, благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Категорично изразявам съгласие с преждеговорившите колеги. Вярвам, че ня не е подход неуместно е в здравеопазването да се яви някаква, някакво допълнение към други теми това трябва да бъде една от водещите теми на всеобхватната европейска политика. Гражданите като нас осъзнават, че трябва да има повече полза от тази политика на европейско равнище. И аз раз, разбирам, че без промена на, промяна на Лисабонския договор това няма да може да бъде възможно но ние знаем как може с по-малко да постигнем повече. Съгласен съм с госпожа Гростет. Тази програма е изключително важна а, за всички европейци. Въпрос към комисията каква е реакцията на държавите членки според вас? Как мислите вие? Как ще реагират те, но което е по-важно? Има ли съществено разминаване в подхода на държавите членки към предложенията на комисията? Знаем, че комисията прави много предложения и не говорим само за превенция на раковите заболявания. Нека чуем повече за поведението на комисиите, господин госпожа Файербирк. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че Франсуаз Гростет много ясно го каза. Много говорим за единния пазар, но когато говорим за хората, за програмите за превенция, и други теми от този вид, нека не забравяме, че те също се нуждаят от финансиране. Искам да приканя отново комисията да ни каже как ще поддържате финансирането по други начини Например, фармацията в Нидерландия не може да покрие вече а, е, сама своите производствени разходи при предлагане на медикаменти на разумна цена. Следващо изказване господин Ройон. Благодаря, госпожо председател. През май миналата година отправих питане към комисията. Ставаше дума за слабата хармонизация на политиката на ваксини в държавите членки. Запитах комисията какво смята да направи в подкрепа на тази хармонизация. Е, без да подценяваме отговорността на всяка държава членка. Надяваме се обаче да постигнем тази хармонизация и да подобрим вакцини, вакцинациите в нашите страни. Това предполага обща политика с такава насоченост. Очевидно съществуват различия в политиките на отделните държави членки сега ние не обсъждаме сега ние обсъждаме тази програма и се надявам, че тя ще включва методи за съфинансиране, за подпомагане на вакцинационните кампании. В моята страна това е особено наболяла тема. И аз искам да попитам комисията какви мерки могат да бъдат взети в рамките на тази програма. И смятате ли да направите нещо повече за вакцинациите? И как ще поляризирате различните гледни точки. Дали ще можем да направим повече по този въпрос държавите членки и председателката? Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Ако не, отново господин Райан, слушаме ви. Благодаря. отговорите си искам да кажа, че Европейската референтна рамка вече е факт и трябва да видим как по-добре ще можем да обхванем европейските мрежи, имам предвид действащите. Ние не бихме искали тук да стигаме до крайности, защото действащите мрежи са доказали а, своята жизненост и вече са необходими е, средствата на информационните технологии за по-доброто им взаимодействие. Това е само една стъпка от предвидените, но по такъв начин ще можем да разширяваме дейността стъпили на здрава почва. Това не е лесно. Оценката на технологиите беше посочена от няколко оратори – Оценката а, е предмет на законодателно предложение, което ще бъде своевременно внесено. И е, тъй като бяха зададени много въпроси за бъдещето, бих казал, че дори и сега 30 до 50% от здравния бюджет е, е насочен към изпълнение на законодателството – много добре е да говорим за субсидиарност, за отговорности на държавите членки, но да не забравяме, че 30 до 50% от сегашните средства са за осигуряване на спазването на законодателството. Примерно за тютюна и тютюновите изделия, кръвните органи, кръвните продукти, органите и клетъчните култури. И много други примери. Добре е, действа сътрудничеството на европейско равнище. Ще имаме и е, предложението за директива за европейското здравеопазване и като имаме предвид, че 30 до 50% от е, бюджета ни отива за спазване на законодателството, това ясно показва какъв е нашия принос е, към изработването на един последователен европейски подход. Господин Петърле попита за подкрепата за разпространението на добра практика, ако съм разбрал правилно въпроса. Имаме разработен подход за постигане на целите на устойчивото развитие. Той е общ подход на комисията и на държавите членки. Особено по отношение на цел номер 3, която трябва да намали разпространението на заразните инфекциозни болести държавите членки имат възможност да ползват добрата практика, да я разпространяват и да я внедряват. Това прилагаме не само по отношение на здравната програма, но и в други насоки на дейност. Мога да дам два примера в тази връзка. Добрата практика, която е внедрена от държавите членки, се свързва с програмите за скрининг а, за заболяване от а, рак на дебелото черво. Това е добра практика, която държавите членки приемат много охотно. Вторият ми пример е възприемането на идеята общо практикуващите лекари да предписват а, физически упражнения – когато лица, страдащи от наднормено тегло или затластяване, се обърнат към семейния лекар, той да може да им предписва физически упражнения, които да могат структурирано и систематизирано да бъдат извършвани в рамките на здравната програма. Беше поставен и въпроса за ваксините. Господин Зориньо попита за хармонизирането на вакцинационните програми. Както в изказването за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия, така и в предстоящо наше предложение се обръща внимание на значението на вакцинирането за общественото здраве, както и на доставките на вакцини, защото се изпитва недостиг на определени вакцини. Има известни затруднения в разпространението на данни между държавите членки за графика на вакцинационните им програми, данни по линия на фармакологичната бдителност и така нататък. Франция играе водеща роля, участват 20 държави членки. През септември тази година официално ще бъде обявено началото на тази инициатива в областта на вакцинационната политика. И най-сетне имаме едно споразумение за общи доставки в отговор на заплахите за здравето. За антитоксините, е, използвани за противодействие на ботулизъм, имахме много добър пример е, за е, организиране на държавите членки за обща доставка. 19 държави членки, вместо по-отделно е, да, да е, направят е, поръчките си, беше организирана съвместна поръчка на а, вакцини срещу ботулизъм. В тези три области, както виждате, комисията предлага бъдещи инициативи през едните месеци. Използваме обаче и действащата здравна програма за съвместни действия между държавите членки. Както казах, Франция играе водеща роля. Имаме и споразумението за съвместни поръчки. За пръв път се прави толкова голяма съвместна поръчка на европейско равнище за много голямо количество вакцини. И най-сетне бъдещото финансиране. Разбира се, многогодишната финансова рамка все още не е приета. Има най-различни идеи, предложения а, за структурата й. Ние активно участваме във вътрешните дискусии в комисията и тук ми се иска да изтъкна, че комисията настоява за оптимизиране на броя програми, които имаме в момента. Твърде голям е броят програми и е добре те да бъдат групирани по области на дейност. Това има много предимства, защото ще има по-голяма гъвкавост в пренасочването на средства между различните елементи в обобщените програми. Ще ви дам един много уместен пример с е, мигрантската криза. Оказа се много трудно да се пренасочват е, средства от е, точка А до точка Б, от е, една генерална дирекция към друга. Това е, е добра иллюстрация колко трудно е, когато средствата са разпръснати по отделни програми, да ги пренасочваме при необходимост. При тяхното окрупняване ще може да се постигне по-добра синергия, без да се обезличат тези програми, когато те се групират. По същия начин се структурира и бюджетът. Ако е, се замислите, има различни бюджетни редове, но те се отнасят до все една и съща бюджетна функция. През е, идните месеци ще дойде официалното предложение за многогодишната финансова рамка. Водят се преговори, затова се въздържам от повече подробности. Все още окончателно решение няма. Благодаря. Госпожо Гростет, заповядайте. Благодаря ви за отговори. Не съм обаче убедена, за съжаление, защото е, разбирам, че е нужно да се упроща, упростяват нещата от гледна точка на технократите и бюрократите. Но аз тук говоря за политика, е, една политика, е, политика в е, истинския смисъл на думата, която трябва на гражданите, да покаже гражданите, че политиката за здравето върши нещо на европейско равнище. Има някакъв смисъл защото е, знаем, че държавите членки е, са е, независими, когато при определене на своята социална политика, но европейските граждани обикновено са жертва на грешни политики. Не съм убедена и моите колеги също, защото ние имаме рубрика е, здравна сигурност или е, сигурност, безопасност на хранителните продукти, е, животински или растителни, сега аз чувам за органиграмата на Европейския съюз е, е, и чувам за това, че трябва да има класта, да се обвързват, да се възползваме от бюджетните линии и така нататък. Но ако, ако заместим реда здравна политика с друг бюджетен ред, не съм съгласна, защото от години се борим за да имаме една европейска политика за здравето на европейско равнище, обвързана с околната среда сега говоря на колегите, които ще се градират и следващ мандат. Ние от десетки години се борим за това. За, ако не, не защитим европейските граждани тяхното здраве, ако не сме ние, кой друг ще го направи от тяхно име? Много добре ви разбирам. Господине, много а, а, интересно е това, което казахте. Обеден съм, че висите като нас, но имаме комисар по въпроси на здравето, който е ентусиазиран, но той е отчаян и объркан, защото той не разполага с необходимите средства, за да, да а, дава тласък и да работи а, по въпросите на здравето. А, ако не го направим, ние просто не можем да направим нищо а, и а, комисията, е, това, което прави комисията, просто не е достатъчно това отношение. Благодаря. С това е, приключваме дискусиите днес. Така на, на положителна нотка. Мисля, съгласни сте всички, че Това е така нашата сила в е, Комисията е, по екология. Е, приключваме заседанието за днес. Ще продължим утре в 10.30. Благодаря.